с това. Като ви напомням, че гласуването на доклада на господин Мартин е в петък, а заседанието ни продължава утре в 9 до 1 и от 3 след обед до 12 през нощта. Имате е, дневния ред и в документа, и на интернет. С това закривам заседанието. Благодаря ви.